приложените към него текстове. Няма възражения срещу протокола. С това е прият. Съобщение на председателя. Двама членове на Европейския парламент са подали оставка. Единият от тях е госпожа Даяна Уолис. Оставката й влиза в сила от 1 февруари 2012 година. Благодаря на госпожа Уолис за градивната и успешна работа в Европейския парламент. Вторият член на парламента, който ще ни напусне е Пронсиас Де Роса. Неговият мандат изтича на 2 февруари 2012 година. Благодаря и на господин Дероса. Парламентът взема предвид двете оставки и съгласно съответния член от правилника си постановява, че се освобождават две места, считано съответно от 2 и 1 февруари 2012 година. Колегата Виле Ителе съобщи, че е бил назначен за член на Европейската сметна палата. Съгласно член 4, алинея 1 и 4 от правилника, парламентът постановява, че от 1 март 2012 година е свободно едно депутатско място. Комисията по правни въпроси